от един а, мой а, познат, а, добър приятел, професор по право, който а, а, почина неодавно от септосимия. Thank you, Mr. President, and thank you, Commissioner. Госпожа Костело, благодаря господин председател, благодаря господин комисар, благодаря и на колегите за много интересните разисквания за програмата за продоволствена помощ. Тя е много важна, тъй като е знак на солидарност спрямо неправданите и бедните в Европейския съюз. Радвам се на много широката подкрепа за предвиждането на 3,5 милиарда за този фонд. А що се отнася до въпроса за това дали

участието във фонда да е на доброволен принцип или с задължителен характер, може би формулировките задължителен и доброволен са малко подвеждащи. Много е важно средствата, които се заделят за най-нуждаещите се, действително да бъдат използвани в тяхна полза. Предложението, което бе прието в ресорната комисия миналия месец, ще гарантира използването на тези средства за най-нуждаещите се. Зелените и либералите предложиха няколко изменения. Ще се спра върху някои от тях. Първо, комплексна система за уведомление. Това може да отложи прилагането на програмата в един много важен момент. Януари и последващите месеци са много тежки за бездомните и за бедните хора. Системата на уведомления, която предлагат зелените и либералите, може да забави заделянето на средства по фонда. Второ, в тези изменения не се предлага преразпределяне на средствата. Онези държави, които увеличат своята сума, ще трябва да направят това за сметка на социалния фонд и фонда за регионално развитие. Трето, страните и организациите, които в момента не участват в продоволствената програма, съжаляват, че не могат да направят това поради провежданата от техните правителства политика. Предложението на Комисията по заетост и социални въпроси предвижда в случай на смяна в политиката на дадена държава членка или на смяна на правителството, тя да може да участва. Това трябва да е възможно, тъй като фондът не е предназначен за държавите членки, а за най-бедните и унеправдани граждани. Да се надяваме, че ще ни бъде даден мандат за преговори с съвета, така ще можем да постигнем и целта от намаляване на броя на бедните с 20 милиона до 2020 година. Благодаря ви. Разискванията бяха изключително оживени, изказаха се много депутати. И подобни дискусии увеличават и доверието към Европейския парламент. Ще гласуваме по доклада, който разискахме днес, утре в 11.30. Сега предстои да гласуваме по няколко други доклада. Ще започнем гласуването след 2-3 минути. До тогава ще прекъснем за малко, за да могат колегите да влязат в залата и да заемат местата си. Благодаря на всички колеги, които се изказаха и се вместиха в отделеното за изказване време. Така успяхме и да приключим на време. Благодаря ви.